Започваме заседанието. Приемане на дневния ред. Можем да приемем дневния ред с следните промени. Точка 8 препоръка до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите. Тази точка ще бъде разгледана преди точка 4 предложение за директива на Европейския парламент и на съвета относно морските лица за изменение на съответните директиви. Точка 2 от дневния ред има коментар извън микрофон. Дали работи превода? Имаме ли превод? И немския превод, така ли? Технически проблем ли има с вашите слушалки? Има технически проблем с немската кабина, казва оратора. Микрофона постоянно се изключва. Do we know if the, the German... Сега работи. Сега всичко е наред. Така ли? Добре. Преминаваме нататък. Точка втора от дневния ред. Няколко думи за превода. Днес има превод на всички езици, с изключение на харватски, фински и малтийски. На следващо място Нека да ви информирам, че секретарията ще извърши строителни дейности в офиса е, това ще бъде между 2 април и 12 април. Е, съответно, персонала на комисията в рамките на този период ще трябва да работи от е, къщи, от части поне, и колегите ще трябва да си проверяват електронната почта достатъчно често. Преминаваме нататък, точка 3 от дневния ред – еднолични дружества с ограничена отговорност. Веднага давам думата на докладчика Юта Штайнрук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Предлагам на комисията директивата да бъде отхвърлена, тъй като от мен, тъй като според мен е необходимо да се преразгледа предложението, защото тогавашното законодателно предложение беше критикувано от Европейския парламент и беше отхвърлено. Трябва да се ам, направи нещо, за да се прекратят тези практики с фирмите под формата на почтенска котия или а, с а, м, упражняването на мнима стопанска дейност Сегашното предложение за едноличните дружества с отговорност обаче не взима предвид ам, тези аспекти. Ком, предложението на комисията не ам, предпоставя създаването на такива еднолични дружества с трансграничен характер. На следващо място важно е онлайн да има онлайн регистрация и не се оказва съдействие за малките и средни предприятия. В сегашното предложение едноличните дружества са един вид троянски кон – сегашното предложение би довело само до създаването на дружества, които имат само регистрация без стопанска дейност. Има и много други заинтересовани страни, които ам, са на нашето мнение, като професионалните а, съюзи, камерата на нотариусите и така нататък. Дру... Едноличните дружества с ограничена отговорност трябва да се придържат към законодателните разпоредби на страната, в която се намират. Като не трябва да се засяга правото на служителите и работниците да участват в взимането на решенията. Когато е регистрирана мнима стопанска дейност, тогава това е в общърп не само на работещите в дружеството, но е в общърп на данъчната и е, социалната системи. Липсват и ам, финансовите предпоставки, които са необходими в случай, че ам, се обяви несъстоятелност и ам, трябва да бъде поета отговорност от страна на еднолич, едноличното дружество с ограничена отговорност. Относно регистрацията в онлайн, трябва да се премахнат всички пречки и да се предвидят мерки, за да се противодейства на регистрирането на фирми почтенски коти, прането на пари и така нататък. Трябва обозначението на този вид еднолични дружества с ограничена отговорност SPI трябва да остане еднакво навсякъде. Тъй като много от предпоставките не са на лице и много от условията не са изпълнени, искаме да бъде отхвърлено това предложение. Благодаря. Сега ред на докладчиците в сянка. От името на НП позицията ще представя господин Беке. Меще. Благодаря, госпожо председател. Като начало искам да кажа, че такава инициатива, която беше предложена, трябва да бъде подкрепена. Създаването на такива еднолични дружества може да повлияе много положително на економическото развитие в Европа. Цялата а, тема, свързана с а, защита на а, кредиторите, минималните капиталови изисквания, защита на правата на а, трудещите се. Всички тези условия не са изпълнени в достатъчна степен. Искам да подкрепя направеното предложение. Ние е добре да изчакаме и Юри. Доколкото знам, там много сериозно се проучва правното основание. Е, обсъжда се и темата за минималните капиталови изисквания. Нека да изчакаме становище на другата комисия и след това да си направим окончателните заключения. Thank you, Mr. Krasnodar. Господин Краснодомски има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз поделям отчасти резервите, изказани от докладчика. Липсват известни предпазни механизми на лице и проблема с дружествата почтенски кути, на лице и проблема с отсъствието на минимален капитал. Нека да кажа още нещо обаче. Много често в нашата комисия говорим за това, че Европа е много разнородна, когато става дума за економическо устройство социалните плащания, например, различните видове осигуровки не са едни и същи в Европа и много често има злоупотреба и социален дъмпинг. Економическото положение в нашите държави е много различно. Ето защо трябва да търсим необходимото равновесие между по-доброто нормотворчество и от друга страна да не забравяме, че настоящото предложение може да отключи вратата към това да се попречи на малките и средните предприятия в Европа, а те са много важни за економиката. Благодаря, казва председателката от групата на АЛДЕ, представител и докладчик Сянка Антана Сглога. Има ли някой друг представител на АЛДЕ тук? Няма. Отиваме тогава към Обединената левица Риня Роня Кари. Искам в началото да благодаря на докладчика за този проект на становище. Напълно споделям твоите притеснения, твоята фрустрация. Комисията прави предложение, което ще улесни данъчните измами е, и потискането потъпкването на правата на заетите. Ето защо подкрепям казаното, трябва да отхвърлим предложението на комисията и затова подкрепям и настоящото становище. Благодаря. Благодаря. Кой е тук от зелените? Госпожа Райнке. Заповядайте. Е Представлявам Моника Ваден, извинявам я от нейно име. Всички аспекти, които вече бяха споменати, срещат нашето одобрение. Не смятаме, че предложението на комисията обещава светло бъдеще за малките и средни предприятия, по-скоро се крият известни рискове. Може, е, както вече беше казано, с това предложение да се улесни създаването на дружества почтенски кутии, може е, да се улесни и мнимата заетост. Е, всички тези неща ни навежат на мисълта, че предложението трябва да бъде подобрено значително и искаме да се окаже съдействие на малките и средни предприятия. Трябва да има и ам, предложение свързано с ам, максималния размер на тези дружества. През последните години работихме за това работещите в друга страна членка, които са командировани, да могат да получават своето възнаграждение а, без да ем, се злоупотребява с техните права, но в това предложение всичко, за което сме се борили ние, а, бива зачеркнато и за това ние а, отхвърляме предложението на комисията. Thank you, Mr. Brock. Благодаря, господин Брок. Благодаря. Съвсем накратко. Както и полския колега каза, аз съм за това да се предвидят повече възможности за малките и средни предприятия. Предимствата, происичащи от това предложение, не стават много ясни. Не трябва да забравяме негативните аспекти в рамките на вътрешния пазар всяко дружество има право да се възползва от предимствата на вътрешния пазар, но едно такова ам, развитие на нещата не е описано достатъчно ясно в предложението. Може да се стигне до регистрирането на дружества по кутии, като се използват ам, пролуките в законодателствата на съответните две държави членки. Смятам, че когато се предвидят някакви изключения за такъв тип дружества, може да се обесили националното законодателство. И това да е и в ущърп на правата на работещите. Не трябва да допускаме това и за това подкрепям предложението на докладчика да си ем, върнем обратно ненужното предложение на комисията, да бъде изготвено ново предложение, да се намери е, решение на съществуващите проблеми, но е, този документ не може да представлява основа за по-нататъчни действия, за това трябва да го изпратим обратно. Ман? Благодаря, господин Ман. Ah, nicht. Ah, jetzt den Knopf gefunden. <clears throat> Also, <clears throat> Hans Becker hat ja recht, wir brauchen... Да, ähm, имат право колегите, че да, трябва да има възможност за създаването на еднолични дружества с ограничена отговорност, но не на всяка цена и не при всички условия. Ние искаме да има повече работни места, но те да са с високо качество. Не искаме работни места, които да са несигурни. Ако позволим създаването на лични дружества без да сме гарантирали правата на, на, на работещите, то тогава тези еднолични дружества се превърнат в дружества, в които а, работи само едно лице. господин Брок има право, че може да се стигне за употреба с правата на служителите и работниците. Години наред сме работили върху директивата за командированите лица, борихме се за техните права, постигнахме много за трудещите се и не трябва да позволяваме тези права да бъдат пренебрегвани. Не, не може да позволяваме създаването на, на еднолични други с ограничена отговорност на конвейер. Има някои аспекти, свързани с социално-осигурителните системи, които също трябва да бъдат взети преди. Тук не говорим само за теоретични ем, законодателни разпоредби. Малките и средни предприятия е, носят отговорност е, за създаването от тях работни места. Те също изразиха своето безпокойство относно е, е, въпросното предложение. Така че трябва да го отхвърлим. Благодаря, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. искам да кажа, че съм много разочарован е, от комисията и от това предложение. Разочарован съм, защото когато правехме изслушванията на кандидат-комисарите, попитах господин Домбровскис какво смята точно по този въпрос и го приканих да признае, че има рискове, свързани с правата на заетите и с отрицателното въздействие на това предложение като цяло. По това време той не беше запознат с този въпрос и се изненада, но заяви, че ще проучи въпроса и ще предприеме необходимите мерки. Господин Брок иска от е, комисията да си напише домашното. Притеснявам се, че липсва каквото и да било усещане за съществуването на социална пазарна економика. Е, това смятам аз по предложението на комисията и комисията трябва да се върне и да пренапише този текст. Благодаря, казва председателката. Благодаря за дебата. Ще направим кратка пауза. Госпожа Штайнрук. Благодаря на всички колеги, които се изказаха и ме подкрепиха. Ам... В постоянен контакт съм с колегите от правната комисия, която също разглежда тази тема и също смята, че съществуват известни недостатъци за, в това предложение, свързани с МСП и правата на трудещите се. Беше изразено желанието това предложение да бъде отхвърлено, но това не е само нашето желание, ми това е желанието на профсъюзите. Да речем, големите концерни могат да се възползват от това предложение, по легален или нелегален начин, но това не се отнася за малките и средни предприятия, защото за тях не а, се а, предвиждат ползи. Това, че е създадено едно дружество, не значи, че става ясно ам, колко работни места ще бъдат създадени и ам, какви ще са ползите от дейността на това дружество. Ще говорим и ем, за напред с докладците в Сянка, ще говорим и с колегите от правната комисия, за да стигнем до една ясна позиция. Добре е обаче, ако комисията получи от нас един много ясен сигнал. Uh, thank you. Благодаря. Имаме време и за кратко изказване от страна на господин Курц от Генерална дирекция правосъдие. Искате ли да кажете няколко думи? Благодаря, госпожо председател. Чухме вашето разочарование. И ние сме много разочаровани че не успяхме да направим представяне на това предложение, както го направихме в комисията ИМКО. Ако го бяхме направили, щяхме да разсеем много от съмненията в тази връзка. И щяхме да успокоим госпожа докладчика. Тя има редица притеснения. Чуваме че имате известни притеснения, но аз мисля, че те са необосновани. Особено когато става дума за онлайн регистрирането. От текста ясно се вижда, че държавата членка, където е регистрирано дружеството, контролира онлайн регистрацията. Така че не може да става дума за е, компания, почтенска котия или мнима заетост. Същото въжи за данъчните аспекти. Изключително деликатен въпрос. В продължение на много години е, съдебната практика на Европейския съд разрешава да има разделяне на местата, където е установено едно дружество. Самото разделяне по никакъв начин не създава проблеми по отношение на данъчното облагане. Е, данъчните органи гледат къде е основното седалище и съответно там е, се облага дружеството. Мога да обясня и много други е, части от текста, много различни аспекти, но времето не стига, така че ще спра до тук. Благодаря, госпожа Штайнрок. Аргумент. Относно аргумента, че разделянето на седалището е позволено в много държави членки и почива на съдебно решение на Съда на Европейския съюз – обаче в най-новото си решение съда постановява ограничаване на тази възможност. Седалището се свежда до държавата, в която е регистрирано, за да се предотвратят данъчните измами. Това е нещо, което беше заявено много ясно по време на то не само от мен съдебната практика на Съда на Европейския съюз беше подобрена и това трябва да се има предвид. Thank you. Благодаря. Нека сега да се подготвим за предстоящото гласуване. Okay, I have to repeat the timetable for... Нека да повторя още веднъж е, графика на работа. Краен срок за внасяне на изменения по отношение на едноличните дружества с ограничена отговорност 4 май 12 часа на обяд. Разглеждане на измененията 28 май приемане в комисията по заетост 23 юни и приемане в комисията по правни въпроси 15 септември. Тази есен. Време е да се подготвим за гласуването. Доста ще погласуваме. Toi, on est sur quoi là Ah S'il vous plaît. Mr. Schulze. Господин, господин Шулце. Госпожо председател, преди да започнем с гласуването, ще направя кратък коментар. Аз съм нова в парламента и трябва да свикна с нещо, което не мога да ем, приема. Ем, списъка за гласуване ни се изпраща много късно. Вчера към 10 часа получих списък ам, за гласуване и то е 120 страници. Трябва да помислим дали може да се работи по този начин, защото темите, които гласуваме днес, не са без значение. Мистер Мартен. Господин Мартен. А, благодаря, госпожо председател. Същата бележка имам и аз. А, освен това не сме получили листата за осмата точка. Та секретарята дали не би могъл да ни я предостави? to Mr. Martin. Uh... В отговор на господин Мартен, uh, нека кажем, че листата е била изпратена на лице с име Анастасио Митронацио, това с нощи, така че трябва да сте получил, господин Мартен. А на вниманието на останалите колеги, които питаха защо така закъсняват листите, то е защото до последния момент в групите се водят разговори по повод на гласуването на отделни пунктове, търсят се компромиси и следователно такъв е политическият живот, такава е политическата реалност в парламента, е, която е, понякога е, е, се движи на ръба на сроковете. Но, надявам се, тъй или иначе, да успеем да си проправим път през листата за гласуване. Достатъчно време имаме, няма нужда да препускаме. Господин Ман, госпожо председател, трябва да се вземат на сериозно безпокойствата на колегите и относно темата на служа Харкин за ТИТИП. Получил съм стотици хиляди имейли. И сега, ако а, всичко гласуваме а, на един дъх в галоп, а, не знам а, дали ще оправдаем очакванията. Трябва да имаме възможност да контролираме нещата. Няма ли възможност поне доклада на Харкенс да бъде а, отложен за следващото заседание. Парламента разглежда темата за ТТИП много внимателно. Аз не знам а, точно какви компромиси са постигнати. Това е много важна тема. Можем ли да а, отложим доклада за другото заседание? Uh, about... Срокът ви не допуска подобно отлагане. Трябва да вземем решение и разбира се, политическите групи трябва да се погрижат за това, техните членове да са известени за постигнатите компромиси и за препоръчителния начин на гласуване. Това не е работа на комисията. Все още изчакваме неколци на колеги да се присъединят към нас за гласуването. Ще ви ще дам последна възможност на господин Брок. Инта, кога ще се произнесе окончателно комисията по външната търговия? Фактически това е единствения крайен срок. След това ще бъде по-късно, преди това не. Секретарятът на комисията, на нашата комисия знае ли е, кога е, на дневен ред на комисията по външната търговия ще се появи тази, тази точка? 7 май. Е, добре. До 7 май нямаме ли заседание на комисията? Не съм сигурна, но мисля, че от нас се очаква да приключим до 15 април. Това е датата, до която от нас се очаква да дадем становището си на Инта. Нещата не зависят от нас, ние не сме водещата комисия. Госпожа Штайбрук, господин Брок, Крайният крайния срок за членовете на Инта кога е? 15 април ли? много кратък крайен срок. Не съм сигурна, че добре ви разбрах, господин Брок, но Инта ще гласува на 6-7 май в комисия. И кога е следващото заседание на нашата комисия? Нашата комисия... Сега не, не може. Това са, това са три седмици преди е, е, срока на Инта. Председателката не можем да променяме срока, който ни е даден от Инта. Ще се получи хаос. Не, вижте, в край на краищата с един ден по-късно комисията все още може да се произнесе. Тоест, тоест е, не спазването на срока с един ден няма да е кой знае какво сериозно нещо. Госпожа Штайнбрук. Е, срокът за гласуване е определен за днес. Е, становището е, е съгласувано с докладчиците в сянка. Не смятам, че сега трябва да променяме сроковете. Моята политическа група беше в състояние да обсъди крайните резултати. По-опитните колеги знаят, че много често е необходимо до самия край, до последната минута да се обсъждат различните гледни точки, когато становищата се разминават и трябва а, да се обсъждат нещата до последния момент, за да може да се стигне до някаква обща позиция. start the voting. Uh... Ще пристъпим към гласуване на проекта доклада на Мариан Харкин. 107 изменение е оттеглено, така че ще започнем с 6 За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. The vote is open and... Прекратете гласуването. Не, все още можете да гласувате. Добре. Ако искате да повторим. Затруднение някаква с картата и понеже резултатът е твърде близък за и против, ще повторим. Започваме отново. Шесто изменение. Започнете гласуването. Прекратете. Двама в повече гласуват от НП и от социалисти и демократи също двама в повече. Един остава от социалисти демократи. Отхвърля се с един глас. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Прекратете гласуването. Отново от НП гласуват с един повече. Отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно А за, против, въздържали се, приема се. веднага. Не, не, момент. Не на компромис. На 24-то сме, на четвърта страница. За. Против. Трябва да проверим 24-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. ЕНП с един повече. Сега е добре. Отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка, добре. 25-то проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно бе. За против. Въздържали се. Приема се. 27. За. Против. Въздържали се. Приема се. 28. За. Против въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 28. Започнете гласуването. Прекратете гласуването, а не пес един в повече. Приема се. 29 то за... Не, не, не. Пада. Компромисно С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка на компромисно С. Прекратете гласуването. 32 за приема се. 43 за против въздържали се приема се. 44 за против въздържали се трябва да проверим 44 Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. Следва 45-то. 45-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно Д за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно е Искате проверка ли? На 55-то? Добре, проверка на 55-то. Прекратете гласуването. А, отхвърля се. Компромисно е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 68. Прекратете. Един в повече НП. Е, без значение за. Приема се. 69-то пада. Компромисно F. Против. Въздържали се. Приема се. Седемдесет и девето за. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. 79 девето. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 82 за против, въздържали се, отхвърля се. 80-то за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 80-то. Започнете гласуването. И ЕНП отново в повече. На сега е наред. Прекратете. Приема се. Компромисно Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, 96 за. Против въздържали се, отхвърля се. Проверка 96-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 97 не е пада. 97 98 за. Против въздържали се, приема се. 99-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 99-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно хаш за, против, въздържали се, приема се. Следва 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. То и е, компромисно първо. М 107 е отделено, доколкото разбирам. Стигаме до компромис и за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка ли? Добре. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Сто двадесет и второ за против въздържали се, отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. 124 и 125 амблок за, против, сдържали се, отхвърлят се. Да проверим 124-125. Започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Компромисно йод за, против, въздържали се, приема се. Компромисно К за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет първо за, против,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 145 за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 147 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва 150 за, против, въздържали се, ще проверим 150-то. Прекратете гласуването. Приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, трябва да проверим 153. то Прекратете гласуването. Отхвърля се. 154 за, против, въздържали се. Трябва да проверим и 154-то. Прекратете гласуването. Вижте. Отхвърля се при това положение. 157 за против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се. А, опада, извинявайте. 155 опада, 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за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 Да, господин Брок. Имам въпрос. Нещо е пропуснато, може би. Изменение F, компромисно F се казва да предприеме незабавни стъпки, за да гарантира правото на държавите членки да законодателстват. Не би ли следвало да се добави държавите членки и С да законодателстват? тъй като ние тук на кращата законодателстваме по въпроси за Европейския съюз. Тоест, не сме ли допуснали грешка, като изключваме себе си като законодателен орган. правото на държавите членки и на Европейския съюз. Нима не е уместно това допълнение. Госпожа Харкин, която е докладчицата ни. Благодаря. Вижте, ние цитираме 14 член от договора правото на държавите членки да законодателстват, финансират, да предоставят обществени услуги по, по, и прочее. Тоест по определение не изключваме когото и да било. Просто цитираме дословно 14 ти член от договора. Да, но част от тези въпроси са предмет на европейско законодателство. Е, например, е, е, пречистване на отпадни води, битови отпадъци и така нататък. Това е прерогатива на Съюза. Е, ваша работа, разбира се, но ако желаете да се самоизключим, вижте, тук става въпрос за устно изменение след гласуване, госпожо председателки, имайки преди, че това е становище на вниманието на Инта, сигурна съм, че въпросът може да бъде повдигнат в Инта. Предлагам да гласуваме. Благодаря. Ще гласуваме проекто становището с изменения и допълнения. Започнете електронното гласуване. Е ЕНП е един в повече. Сега е наред. И становището се приема. 30 има на 18 има. Идиоти, казва господин Брок. Моля за ред. Имам въпрос към господин Брок. Господин Брок. Господин Брок, имам въпрос към вас. Желаете ли това, което казахте, да се впише в протокола? Не се чу отговорът. Да, ние го чухме, но вие все пак не желаете да се впише в протокола. Добре, ще се направим, че не сме го чули. Е, на така, електронното гласуване приключи. Следващата точка е за така наречените морски лица. are Are you ready for the draft report on the proposal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 Следва десето изменение и 42-ро амблок за, против, въздържали се, приемат се. 11 и 43-то амблок за, против, въздържали се, приема се. 12 и 44 за, против, въздържали се, приемат се. 13 изменение и 45 анблок за, против, въздържали се, приемат се. Отиваме на 14 и 46 блок за против, въздържали се, приемат се. Компромисно К за, против, въздържали се, приема се. Член 5, т.е. 16-то изменение и 50-то амблок за, против, въздържали се, приемат се. 17-то и 51 амблок по 8 член за. А и 18 от риболова. Трите изменения амблок за. Против. Въздържали се, приемат се. Компромисно А. За, против, въздържали се, приемат се. Второ от риболова. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно Б за против, въздържали се, приема се. 21 е, за против, въздържали се, отхвърля се. Пето от риболова за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно С за, против, въздържали се, приема се. Седмо на комисията по риболова за, против, въздържали се, приема се. Проверка по пета точка от преамбила. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Ам... Вотът беше прекратен, това е резултатът. Искате ли да прегласувате? А, значи, тех, въпрос, проблемът е бил технически. Добре, ще прегласуваме. Значи седмо от риболова. За. Тоест, е, по електронен път, моля. Седмо. Един повече от социалистите. Прекратете. Е, е не, не е била машината виновна следователно, отхвърля се. Е осмо от риболова. За, против, раздържали се, отхвърля се. Компромисно Д. За, против, раздържали се, приема се. Пето. За, против, въздържали се, приема се. 9 от риболова пада, 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Е за, въздържали се, приема се. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. Така отиваме на 31. За, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Това бе блок 34-то, все пак да имате предвид. Надявам се не възразявате. Риболова 12 недопустимо, значи компромисно Г за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до 36-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно хаш, за, против, въздържали се, приема се. компромисно и за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до края. Тъй като останалите изменения са недопустими, едното, а другото е отеглено, така че доклада с изменения и допълнения поименно. Поименно започнете гласуването. Всички гласуваха. Оле, прекратете гласуването. 47 на 5. И сега гласуваме решението за встъпване в преговори по проекта законодателна резолюция. За. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябва да гласуваме за решението да проведем преговори с съвета съгласно правило 73 от правилника. Mm. Electronic vote. The vote is open. Електронно гласуване. Край на гласуването. Петдесет един глас за поздравления за докладчика. Yes, please, Madame Chartier. Госпожа Chartier. Permettez-moi juste de dire un très grand merci à l'ensemble des rapporteurs des différents groupes politiques parce que... Благодаря на всички докладчици в сянка от всички политически групи, защото всички, които участваха, заслужават поздравления. Yes. Сега ще гласуваме по проекто решението за ЕСИ, Европейски фонд за стратегически инвестиции. Две изменения са отеглени тази сутрин. 238 и 284. Ще започнем с 204 за против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис за против Приема се. Amendment 215, uh, uh, those in... 215 за, против, въздържали се, отхвърли се. 216 за, против, въздържали се, отхвърли се. 217 за, против, въздържали се, приема се. 218 отпада. 219 за, против, въздържали се, отхвърля се. 220 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. So, yes, we go direct. Преминаваме към 245-то. 238 отеглено, както вече казах. 245 за, против, въздържали се, отхвърли се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, приема се. 252 за. Против. Въздържали се. Приема се. 255 за. Против. Въздържали се. Отвърля се. 254 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 256 за. Против Трябва да проверим. Моля, гласувайте. А от НП един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис МА за против въздържали се приема се.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис О за против въздържали се. Приема се. Двеста за против въздържали се. Отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 отеглено, е компромис П, за, против, въздържали се, приема се. 289 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 290, отпада, 291 за, против, въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 292. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Q. За. Против. Въздържали се. Приема се. 299 за против, въздържали се, приема се. Изменение 300. А, искате проверка по 299-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 300. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате отново проверка? Добре, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 302 за 302 и 306 заедно за против въздържали се отхвърля се 303 за против въздържали се трябва да проверим моля гласувайте край на гласуването приема се Изменение 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се, отхвърля се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста и 308 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 309 отпада. А, трябва да се гласува по за председателя. 309 за, против, въздържали се, отхвърля се. 310 за... А, отпада. Добре, отпада. 311 трябва да бъде гласувано за против, въздържали се, отхвърля се. 313 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. 315 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 317 за, против, въздържали се, отхвърля се. 318 за, против, отхвърля се. 319 за, против, въздържали се, отхвърля се. 320 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 300. 320. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис или Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. 325. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 326 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 326-то. гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 328. 328 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис СА. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Не можах да преценя повдигането на ръце, край на гласуването. Да, да, с ясно мнозинство, но някои от вас не участваха в гласуването. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение 334 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се. Изменение 336 за, против, въздържали се, отхвърля се. 338, за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, отхвърля се. 342 за, против, въздържали се, приема се. 342, електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 за, против, въздържали се. Да проверим. 344. And uh, the vote is open and now. Край на гласуването. Приема се 345 за. Против въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, въздържали се, отхвърля се. 347 за, против, въздържали се, отхвърля се. 348 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3-4-9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. С голямо мнозинство. 355 <coughs> отпада. Преминаваме към 356 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 357 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 358 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 358. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, отхвърля се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 362 електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 363 за против въздържали се отхвърля се. 364 за против въздържали се отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис А за против въздържали се приема се. 27 за против въздържали се приема се. Да проверим 27 Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 29-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение на страница 19. За против, въздържали се, приема се. 39-то за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 39-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис БА за против въздържали се приема се. Компромис С за против въздържали се приема се. 50 за против въздържали се отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, Нека 52 да бъде гласувано отново. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. <clears throat> Въздържали се. Отхвърля се.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 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 59-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60-то. За. Против въздържали се, приема се. 60-то електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 во за против въздържали се приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Отпада следващото. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Разбира се. Use your hands. Трябва по ясно да вдигате ръце. Компромис Е. Не, компромис Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 91. За, против, въздържали се, отхвърля се. 92. За, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 96-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против, въздържали се. Да проверим 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Amendment 112, <clears throat> those in favor, against. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 113. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 114. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 100... 100 won the election. Така или иначе, спечелихте гласуването. 116 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 117 за. А, отпада, казва председателят. Отпада. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. And then we go to... Стигаме до страница 29, изменение 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 135 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 135-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. Всъщност всички те отпадат до изменение 137. За против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим начало на гласуването. Изменение 137. Край на гласуването. Приема се. 138. За против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. Проверка 139. Край на Отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Проверка 140. Начало на гласуването. Изменение 140 за. Електронно гласуване, всъщност край на гласуването. Приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш а за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. Проверка 151. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 152. За. Против въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто петдесет три за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 160. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 158. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка 156. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сто петдесет и седем за, против, въздържали се, Приема се. 159 за. Против. Въздържали се. Приема се. 161 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. 161. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 162. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, то отпада. То отпада. Отиваме на 166 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 168 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. 168. Начало на гласуването.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 Отхвърля се. Проверка. 173. Начало на гласуването. Край на гласуването. Май се приема. 172. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 172. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 174. То отпада. То отпада. Компромис И. За. Против. Въздържали се. Приема се. 182 на страница 34. А. Вашите страници са номерирани по друг начин. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 183, 184 и 185. И трите заедно. За, против, въздържали се,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 въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, приема се. 196 отпада, отиваме на 197 за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се 35 гласа за, 6 против. Не можахте да гласувате, така ли? Да повторим ли гласуването? you all voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 гласа за, 6 против. Заповядайте. Уважаеми госпожи и господа, бих искала най-сърдечно да благодаря на всички групи, които работиха за този документ. Работихме по бързата процедура. Имаше много въпроси, искахме да получим информация. Благодаря на всички за положените усилия, благодаря на всички докладчици в сянка и на съветниците. we'll go to the draft opinion uh, on the review of the economic Преминаваме нататък проекто становище, което се нарича преразглеждане на рамката за економическо управление, преглед и предизвикателства. Компромис F. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Б. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 23. Извинявам се. Първо ще гласуваме компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20, така ли? Изменение 23, извинява се председателката. Изменение 26 в крайна сметка. Okay. Now we're clear on how... Сега вече се разбрахме. Първо ще гласуваме по изменение 24. Текста, който остава. Готови ли сте да гласувате изменение 24? За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Един глас повече за социалистите. Отхвърля се. Изменение 26 за, против въздържали се, приема се. Изменение 27. Не. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Р. За против, въздържали се, приема се. Изменение 45, казва председателката. Не 46, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 60. За, против, въздържали се, отхвърля се. 61. За, против, въздържали се. Трябва да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването по изменение 61. Отхвърля се. Изменение 63. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по 79. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис G. За, против, въздържали се, приема се. Компромис И. За, против, въздържали се, приема се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то, не, 94-то, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение М. За, против, въздържали се, отхвърля се. Е, извинявам се, казва председателката, не се отхвърля, приема се. Изменение 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 108, така ли? Ще направим проверка. 108. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 и 122 за, против, въздържали се, приемат се. 123 и 124 заедно за, против, въздържали се, приемат се. Компромис N за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение О за против въздържали се приема се. Компромисно изменение П за против въздържали се приема се. Изменение 139 за против въздържали се отхвърля се. Проверка по 139. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 140. За, против, въздържали се, приема се. Проверка по 140. Начало на гласуването, Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За. Против. Въздържали се приема се. И сега крайното гласуване по проекто становището с измененията към него. Гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Всички гласуваха край на гласуването. Ето го и резултата. Какъв е проблема? Преводът на френски нещо не върви, не знам какво казахте всъщност, но някои колеги се объркаха, може ли да прегласуваме, тъй като става въпрос за поименно гласуване. Да, разбира се, заповядайте. Започнете гласуването по текста с изменения и допълнения, прекратете гласувате след малко. Ако всички сте гласували, прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Licht.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 да гласуваме проект становището, което се нарича личните предпазни средства. Предполагам, че сте готови. Започваме с изменение 176. За. Против. Въздържали се. Приема се. 177. За. Против. Въздържали се. Приема се. 178. Сто седемдесет и го гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 178. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 181. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 182 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 182. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се. Много малко колеги си вдигат ръката. Нека да започнем пак. Кой е за 183-то? Против? Въздържали се? Приема се. 184 за. Идентично с 185. 184 и 185 за. Против? Въздържали се? Приемат се. Компромис М. За. Против? въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по изменение 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение N. За, против, въздържали се, Приема се. Компромисно изменение О. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Двайс. За. Против въздържали се, отхвърля се. 189 и 23 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 190 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 190. Край на гласуването. Приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение П. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Q. За, против, въздържали се, отхвърля се. Извинява се председателката. Естествено, че се приема. 192 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение Т. За, против, въздържали се, приема се. 28 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменения 29 и 199. Заедно. За, против, въздържали се. Трябва да направим проверка. Начало на гласуването по тези две изменения. Изменение 29 и изменение 199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 Приема се. Компромисно изменение В. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение W За. Против. Въздържали се. Приема се компромисно изменение Хикс за против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение Y. За. Против. Въздържали се. Приема се. Amendment. Изменение 211 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Z за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 44-то е оттеглено, 213-то за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно АА за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно АБ за, против, въздържали се, приема се. 47 и 219 амблок за и 220. И трите едновременно. М- момент, момент. Първите две амблок. 47 и 219. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 220 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно А, С, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А, Д, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно А, Е, за, против, въздържали се, приема се. 225 за, и е тъждествено на 226, значи и двете за, против, въздържали се, приема се. 50 против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромесно АФ за, против, Задържали се, приема се. 53-то, против, Задържали се, приема се. 54 то и 228 за, против, въздържали се, приема се. 55 то за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 230 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 56-то и 232 и 231 Амблок за против Сдържали се, приемат се. 233 за против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим 57 Прекратете гласуването. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно А, Г, за, против, въздържали се, приема се. 235. Компромисно АХ за, против, въздържали се, приема се. 60-то за против, въздържали се, отхвърля се. 61 за против, въздържали се, отхвърля се. 238 е оттеглено, 62 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно А и за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66-то се гласува. Моля, които сте за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 68 започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 69-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на 241. Прекратете гласуването. Приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 78. Започнете. Прекратете. Приема се. 200. 44 пада, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80-то за, против, въздържали се, приема се. Това е 80-то, 81-во за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-то за проверка. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се. Извинете. 84-то против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се.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 въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 93-то пада, 94-то против, въздържали се, приема се. 95-то за, против, въздържали се, приема се. 96-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. Стотно за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. 105 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим 105-то. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 106 За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. 108. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Да, приема се.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 против, въздържали се. Приема се 117 за, въздържали се, отхвърля се. 247 против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. О, извинявайте, прие, приема се. Хайде да проверим 121. За. Сто 120 за проверка. Прекратете гласуването. А, приема се. 121 за, против, въздържали се, отхвърля се. 122 за, Впрочем, те са оттеглени и двете, заедно с 123, 124 за, против, въздържали се, хвърля се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля да пробвам проверим ли 128? Да, започнете гласуването, прекратете гласуването. Отхвърля се. Двеста четиридесет и девето 149-то за, против, въздържали се, приема се. 129-то за, против, въздържали се, приема се. 250-то за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 131 против, въздържали се, Приема се. 132 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 133 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 134 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 135 за. Против въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Първо, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се. Ще проверим. 130 и прекратете гласуването. Приема се. Компромисно А. За, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Проверка на 141. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 142 пада. Трето за, против, въздържали се, приема се. 143-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 144-то, ау, 144-то пада. Не, не, не пада. 144 трябва да се гласува. За, моля. Против. Въздържали се. Приема се. 145 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. 149 против, Сдържали се, отхвърля се. Можем да го проверим. Добре, 149 то Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 150 за, не, пада 150-то. Компромисно це За. Против. Въздържали се. Може и да вдигнете ръце. За по С. Против сега. Въздържали се. Приема се. 152. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Д за, против, въздържали се, приема се. Компромисно Е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно F за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 Сусно изменение думата 7 да се замени с 5 съгласно текста на комисията за, против, въздържали се, приема се. 163-то. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно Х. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно И. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно Йод. За. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно К. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. Против, въздържали се, приема се. Компромисно Л за, против, въздържали се, приема се. 12 против, въздържали се. Приема се 13 против, въздържали се, отхвърля се. И 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега становището в цялост с изменение и допълнение. Започнете гласуването. Are you ready for that? And the vote is now closed. Прекратете гласуването. Пълно единодушие. Do we have more? Luckily. Incredible. I think that we have a, we have a... Мисля, че си заслужихме обедната почивка, нали? Благодаря на всички ви колеги. До виждане днес след обед. Надявам се е, мнозина от вас да участват в следобедното заседание, тъй като ще имаме един малък семинар, посветен на бед... детската бедност за участниците темата е особено значима е, и би следвало да ги уважим, а няма да е безинтересно. След няколко часа ще се видим. Благодаря ви за този маратон. Да, Моран Шатие. Благодаря на вас, госпожо председател, тъй като далеч не е лесно да се председателства при тези условия. Три часа гласуване – вие извършихте работата си отлично и заслужавате най-сърдечната ни благодарност.